Добро утро, уважаеми госпожи и господа. Сърдечно най-добре дошли, ви казвам, на съвместното заседание, съвместната конференция всъщност, посветена на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и нейната програма. Радвам се, да ви кажа добре дошли в пленарната зала на Европейския парламент. Това ме радва извънредно. И и приветствам а, нашата дългодишна Хелен Толинг Шмидт, министър-председател на Дания, в качеството на датското председателство. Госпожо министър-председател, добре е дошла и приветствам и господин Барозо, председателят на Европейската комисия, т.е. настанен на мястото на генералния секретар на парламента. Мисля, това свидетелства за тясното сътрудничество между трите институции. Ние сме тук всички председатели. Това е не само едно символично присъствие, но и нашата готовност да работим по трудната задача, която ни предстои. Европа, госпожи и господа, е, преживява финансова криза, дългова криза, навсякъде се, съкра... се правят съкръщения, затягаме коланите все по-тясно на Европейския парламент, заявявам го съвсем ясно няма да приеме по-малко пари за европейския бюджет. В ушите на много хора това звучи нелогично, за някои дори безотговорно, но е, вярно е точно обратното. Напротив, и е логично, и отговорно е да имаме такава позиция лесно може да се разбере, че европейските парламентаристи ме приветстват така възторжено с ръкоплясканията си. Е, чувам е, че и финансовия министр на Бранденбург ръкопляска, което е чудесно. И така, е, може да е популярно да говорим за съкръщение на европейския бюджет, но това е безотговорно, драги колеги. Да правим такива економии означава да ограничим най-важните мерки за стимулиране на развитие в Европейския съюз. Но точно в тази криза се нуждаем от растеж, за да създадем работни места. Този дебат е много важен, защото през 13-та година изтича многогодишната финансова рамка и сега тече дебата последващата. Парламентът е добре подготвен за тези преговори. Още през юни 2010 година създадохме е, специална комисия, т.е. една година преди първото предложение на комисията за бюджет. На 8 юни 2011 година тази специална комисия е, представи с голяма под широка подкрепа своя доклад за многогодишната финансова рамка. Тази, този доклад включва нашите финансови приоритети, предлага структура за финансовата рамка, посочва колко пари ни трябват и предвижда е, предлага да се върнем към първоначалната система за собствените средства на Европейския съюз. Това е чуждо дори на някои финансови министри и се връщаме без специални разпоредби и без ограничения към този въпрос. Защо? сме против финансовите ограничения в условията на криза. Защото вярваме, че единствено с разумен бюджет Европа може да се справи с предизвикателствата. Единствено с един разумен бюджет Европа може да реши важните задачи, пред които е изправен Европейския съюз. Смятаме, че специално, що се отнася до растежа, и заетостта. Ние можем да се справим с тези предизвикателства само с разумен бюджет. Замразяването или дори драстичните съкръщения на бюджета няма да помогнат никого в борбата с кризата. Нуждаем се инвести... от инвестиции в нашите региони в подготовката и квалификацията на нашите съграждани, нуждаем се от инвестиции в регионите, за да стимулираме развитието на економиката. Просто няма да се получи, ако правителствените ръководители на всички свои срещи непрекъснато посочват допълнителни задачи на Европейския съюз, като едновременно с това всеки път съкръщават необходимите за това средства. Затова ние приветстваме изказванията на правителствата за амбициозна европейска политика и казваме, нека заедно изготвим един амбициозен бюджет. Искаме достатъчно средства, защото сме убедени, че европейския бюджет дава конкретен принос за сягащ гражданите защото по този начин ние можем да инвестираме там, където държавите членки правят съкръщения. В интерес на нашите съграждани е в хода на бъдещите преговори ние да бъдем добре подготвени, да бъдем дееспособни и да защитаваме дейно тези интереси. Народните представители в Европейския парламент имат намерение да разговарят и да действат на равна нога в тези преговори с съвета. Тук искам да благодаря изрично на председателството на съвета на Европейския съюз и на вас лично, госпожо министър-председател. До сегашната процедура за включване на Европейския парламент от рано, независимо от е, условията на договора, бе потвърдено от вас това е позитивен сигнал. Благодарим и смятаме, че можем да продължим по този път. Имаме мандат за преговори. Разгледахме е, вече доклада за многодишната финансова рамка. Имаме опитни, опитен екип за преговори, съставен от добри експерти. Имам, създадохме в е, парламента контактна група под мое лично председателство, която осъществява координацията. С Лисабонския договор председателят на Европейския парламент е, игра институционална роля в преговорите за многогодишната финансова рамка той разговаря на равна нога с председателя на комисията и днес пред вас се осъществява една такава среща. Трите институции се опитват да съгласуват своите позиции искам да кажа на двамата колеги от двете ми страни, че ние се отнасяме много сериозно към това задължение. За нас това не е формалност, това е една от решаващите задачи в рамките на моя мандат като председател на Европейския парламент. Онези, които ме познават, знаят, че страстно се отнасям към задачите си. Бъдете подготвени за това народните представители имат своето, своето право на глас при определене на междугодишната финансова рамка за годишните тавани и за годишните разходи ще я изпълним на 100%. Политиката трябва да се разглежда по ресори. Това става на базата на законодателните предложения на комисията. Тук имаме, Европейския парламент има право на съвместно вземане на решение. Искам веднага да кажа, че ще отстояваме това свое право. Всички опити в рамките на преговорите е, да бъдат реша... важни въпроси да бъдат решавани от финансовите министри и е, да се отнеме правото на парламента, е, ще срещнат сериозен отпор. Длъжен съм да го кажа пределно ясно в началото на тези преговори. Мисля, че така сме наясно веднъж за винаги. А сега няколко думи по днешната програма. Първо, относно разходите. Нуждаем се от работни места и растеж, за да преодолеем кризата, за да предложим сигурно бъдеще на нашите съграждани, а това предполага европейски бюджет като бюджет за инвестиции, защото най-ценното за европейските граждани е ако европейския и националните бюджети взаимно се допълват т.е. европейски средства да се влагат там, където държавите членки са принудени да съкръщават средства ние ще проверим къде е най-добре да инвестираме тези пари и точно за това ще поговорим открито днес така парламентът в никакъв случай не възприема подхода отгоре надолу. Напротив, искаме да вървим отдолу нагоре. И точно за това провеждаме тази конференция с вас, колеги от националните парламенти. Не искаме е, догматични разговори за ставки и проценти. Искаме дебат, насочен към резултати. Има държави, които са нетни плаци, които искат да економисат 100 милиарда евро и дори повече, но ако тези средства отпаднат и самите държави, които са нетни плаци, няма да могат да попречат на ограничаването на развитието на селските райони, на намаляване на броя на студентите по обмена по Еразмус, на развитието на региони това ще бъдат най-силно засегнатите области от европейските програми. Така че не се очудвайте, че парламента заявява, че няма да подкрепи подобна политика. При това нека не забравяме, че европейският бюджет през последните години – отбеляза значително по-малък ръст от националните бюджети в държавите членки. И това е цифра, която ви моля да обсъдим тук увеличението на националните бюджети е чувствително по-високо от, от увеличението на европейския бюджет. Затова понякога популистките обвинения срещу европейския бюджет е, са просто несъстоятелни. Нашия доклад за МФР установява, че реформата на приходите и разходите са тясно свързани. Затова в рамките на преговорите искаме да говорим за нови собствени средства, защото такава система на собствени е, средства е предвидена в европейските договори. В член 311 от договора за функциониране на европейските повтарям, 311 от договора за Европейския съюз. Е, не говорим за точка 311 от международната финансова рамка. Този член е непознат като текст. Позволете да го припомня. Европейският съюз се обезпечава с необходимите средства за постигане на целите си, за провеждане на своята политика. Независимо от другите приходи, бюджетът се финансира изцяло от собствени средства. Това е член 311 от договора за Европейския съюз. Доколкото са информиран, всички, включително и не, големите нетни платци са ратифицирали този договор. И е, мисля, че по този начин слагаме най-сетне край на голямата полемика по този въпрос. Затова приветстваме новите предложения на Европейския съюз и на Европейската комисия за данъка за ДДС и данъка върху финансовите операции. За това всички трябва да участваме в дебата. Не е начин да отказваме дискусията. За това, моля ви, нека говорим за всичко. Друг въпрос е ще постигнем ли съгласие по всички въпроси. Но за мен е, е, е неразумно да отказваме дискусията. Всички тези въпроси са включени в дневния ред. И самия факт на вашето присъствие, госпожи и господа, докато представители на националните парламенти, с които като колеги да обсъдим въпроса. Този факт е наистина от голяма важност. Европейския парламент се подхожда с голяма отговорност е, към тези преговори, но нека чрез солидарност да работим за растеж, за заетост, за раз, развойна и изследователска дейност. Така ще дадем сигурно бъдеще на европейските граждани. Уважаеми колеги, преди заседанието председател на Европейската комисия ми каза, че трябва да бъда откровен, но любезен. Надявам се, че удовлетворих това негово изискване. Благодаря. Госпожо министър-председател, давам ви думата. Е, уважаеми господин председател Шулц, е, господин председател Барозо, уважаеми членове на Европейския парламент, депутати от националните парламенти, господа министри, комисари, госпожи и господа. Искам от името на датското председателство да благодаря на Европейския парламент за домакинството на днешната среща. Благодаря и за сътрудничеството между нас и Европейския парламент и Европейската комисия, което помогна да организираме днешната конференция. Радвам се, че тук сред нас е, са е, много представители на националните парламенти. Знаят собствен опит е, колко е важно да се работи заедно с националните парламенти в всички области, където се прилага европейска политика. Като председателство мога да гарантирам, че ще направим всичко възможно да работим съвместно с всички заинтересовани страни за да можем да придвижим преговорите напред. Преговорите по многогодишната финансова рамка. Не можем да отречем, че преговорите са в момент, в който Европа е изправена пред сериозни предизвикателства през последните няколко години взехме смели и важни решения, както на европейско равнище, така и на национално равнище, за да се противопоставим на кризата с държавния дълг. Много беше направено, но държавните финанси на държавите членки са под натиск и има нужда от консолидация на бюджета, което трябва да продължи и през следващите няколко години. Както видяхме, е, нужни са само няколко години, за да се загуби економическото доверие, а след това ни трябва десетилетия, за да си възвърнем доверието. времено наблюдаваме на слаб растеж, увеличен безработица, най-вече сред младите хора. Изправени сме пред конкуренция от страна на нововъзникващите държави. Демографията не е в наша полза. Затова е необходимо да засилим създаването на работни места и растежа в Европа. Ясно е, че няма лесни и бързи отговори и решения. Обедена съм обаче, че следващата многогодишна финансова рамка ще ни даде отлична, бих казала, златна възможност, за да подготвим един бюджет, който ще отговори на потребностите на бъдещия период. И така да създадем възможности за растеж и работни места в Европа. Имаме такава възможност веднъж на 7 години и е много важно решението ни да бъде адекватно. Преговорите за многогодишния бюджет е, с е, възможност за е, тези, които вземат решение да докажат, че Европейския съюз може да даде решение на трудните проблеми, въпреки економическата криза в момента. Не се заблуждавам, че преговорите ще бъдат е, лесни. Е, залогът е голям, става дума за огромни суми и средства. Всички страни ще дойдат на масата с своите специфични интереси. Но именно преди това е важно да покажем политическа воля и кураж да проведем един конструктивен диалог. Окончателното споразумение за многодишната финансова рамка е нещо, което няма да бъде постигнато скоро. Това е ясно от известно време. Няма да има такова споразумение по време на датското председателство, но междувременно мога да гарантирам, че ние ще направим всичко възможно, за да придвижим преговорите напред. Нашата цел е да създадем база за окончателните етапи на преговорите и това ще бъде обсъдено на Европейския съвет през юни 2012 година. И по време на тази дискусия ще потърсим основата за окончателното решение към края на годината. Датското председателство работи много сериозно в рамките на мандата, който ни беше даден през декември 2011 година от Европейския съвет. Започнахме преговорите на равнище министри. Нашата цел е да сближим позициите на делегациите, за да можем в крайна сметка да постигнем съгласие. Това е необходимо, защото трябва да приключим с преговорите до края на 2012 година. И освен това, Споразумението на Европейския съвет е предварително условие, за да се мине към междуинституционалните преговори за приключване с многогодишната финансова рамка. Датското председателство поддържа тесни и редовни контакти с Европейския парламент и комисията на всички нива. Диалогът между институциите е от жизнено значение, ако искаме да постигнем споразумение. Днешната конференция в тази връзка допълва диалога, на който споменах и даваме възможност на заинтересованите страни в преговорите да представят своите виждания по един открит, свободен и конструктивен начин. Както казах преди малко, искам специално да благодаря на, на депутатите от националните парламенти, които присъстват в залата днес. Вярвам, че вашите изказвания, тъй като познавате много добре економиката и политическите реалности във вашите държави, ще бъдат от изключително значение за нашия дебат. Надявам се, че дебатът ни днес ще помогне да разберем по-добре различните позиции и ще помогне за преговорите между институциите през втората половина на 2012 година. Въпросът в центъра на преговорите днес е как да изглежда бюджетът на Европейския съюз. Зная, че по този въпрос в залата има най-различни виждания. Все пак искам да споделя с с някои от нашите мнения за принципите, които трябва да залегнат в бъдещия бюджет. Първо, трябва да гарантираме, че европейският бюджет е, стимулира растежа и създаването на работни места. По-добре от това, което прави днес. Това изисква политически кораж да се пренасочат средствата към политики, които подобряват производителността и конкурентоспособността на Европа. Например, убедена съм, че повечето средства за научни изследвания и иновации в бюджета на Европейския съюз е от изключително значение за конкурентоспособността на Европейския съюз. Е, освен това, е нужен е, и по-екологичен бюджет, е, който да отчита промените в климата и грижите за околната среда. Това трябва обаче да се прави с стимули за създаване на работни места и растеж. На трето място солидарността следва да бъде в центъра на европейския бюджет. Е, съответните ресурси трябва да бъдат насочени към подпомагане на най-слабо развитите държави и региони в Европейския съюз. Е, на четвърто място, е, в период, в който ресурсите не достигат, трябва да помислим внимателно как бюджетът да добави стойност и да максимализира ефекта от разходите. Това значи е, е, да създадем нова култура на ефективност и на оценка и е, да се приложат съответните еталони и показатели на всички нива. И трябва да се откажем от някои програми, които не създават реални резултати. Трябва да се насочим към по-ефективно управление на финансовите средства. Трябва да покажем на гражданите, че парите, които се харчат на европейско равнище, се харчат разумно и там, където е необходимо. И за тази цел трябва да се упростят нормите и изискванията. Бюрокрацията не бива да пречи за добавената стойност е, от всяко евро, което се харчи на европейско равнище. Накрая, финансирането на европейския бюджет следва да бъде прозрачно и справедливо. По този въпрос е, искам да бъда съвсем ясна. Справедливост е, според мен не означава всяка държава да се придържа единствено към своята позиция, към своите интереси. Справедливост за мен означава, че държавите, които имат едно и също равнище на богатството, да плащат в европейския бюджет една и съща сума. Солидарността е много важен принцип в бюджета на Европейския съюз и естествено, и е естествено, че по-развитите държави трябва да плащат повече в бюджета в сравнение с по-малко развитите. Това е един принцип, който в крайна сметка ще помогне на всички нас. Според мен тези ключови принципи и ключовите елементи, които изброих, ще гарантират, че бюджетът ще помогне да разрешим проблемите в Европа. Но, вижте, това са само мои виждания. Мога само да ви уверя, че датското председателство ще изслуша внимателно всички становища по този въпрос, за да можем в крайна сметка да приемем един европейски бюджет, който ще бъде в помощ на всички. Днешната конференция е възможност за нас, за вас, за всички заинтересовани страни да се включат в дискусията по един активен начин на, на, на във връзка с най-важните принципи, които да залегнат в европейския бюджет за следващия период. Днес имаме чудесна възможност да изслушаме различни мнения. Надявам се, че днешната сесия ще обърне специално внимание на, на новите собствени ресурси на Съюза и на разходите. Очакваме и специфични, конкретни дискусии, конкретни предложения как е, чрез европейския бюджет е, да подготвим Европейския съюз е, за следващия период. Председателството ще се слуша внимателно във всички изказвания и ще направим всичко възможно да продължим работата по многогодишната финансова рамка. Благодаря за вниманието и успешен дебат днес. Bitte, Президент. Уважаеми господин Барозо, имате думата. Благодаря госпожо премьер, господин Шулц, представители на национални парламенти и членове на Европейския парламент, уважаеми гости, госпожи и господа. Позволете ми първо да ви приветствам и аз с добре дошли от името на Европейската комисия. Искам да благодаря на председателя на парламента господин Шулц и премиера Торнинг Шмидт за чудесното сътрудничество с Европейския парламент и датското председателство при организирането на втората конференция на високо ниво по многогодишната финансова рамка. Чудо Чудесно е да видим днес толкова уважаеми участници, включително много членове на Европейския и националните парламенти, представители на Економически и социалния комитет, Комитет на регионите и Сметната палата. Всички вие играете важна роля в, роля в бъдещите разходи и ресурси на Европейския съюз и вашето участие е изключително важно, за да се гарантира успеха не само в процеса на преговорите, но и при изпълнение на целите на финансовата рамка. Това означава да се инвестира в растежа на нашите економики и да се инвестира в работни места за нашите граждани. През последните седмици има се усеща по-малко напрежение в европейската економика и вече има признаци на по-високи нива на стабилност, отколкото през половината втората половина на миналата година. Но а, предстоят все още важни стъпки. Увеличената стабилност ни дава възможност да се съсредоточим върху това, което наистина се нуждае европейската економика. И това е растеж и заетост. Устойчив растеж или както го наричаме интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Инвестицията е от основно значение за насърчаване на този растеж. За растежа разполагаме с програмата Европа 2020, а за инвестициите разполагаме с многогодишната финансова рамка и бюджета на Европейския съюз. Всички държави членки на Европейския съюз са решени да постигнат и да намерят обща стратегия за растеж. И е, програмата Европа 2020 е отговор на предизвикателствата пред Европейския съюз. Радвам се, че неодавна лидерите на Европейския съюз потвърдиха под пете цели за 2020 и също одобриха конкретните приоритети за 2012 година, предложени в годишния обзор на растежа на комисията. Многогодишната финансова рамка е един от многото инструменти за постигане на стратегията Европа 2020. 2020. Това е бюджет за растеж и инвестиции. Не може непрекъснато да говорим за необходимостта от растеж и след това да не предлагаме средствата за инвестиции. Решенията, които ще вземем сега, ще определят нашата възможност да постигнем общата ни цел от създаване на интелигентна, устойчива, приобщаваща економика през следващите 7 години. Бюджета, който предлага комисията е амбициозен, новаторски и с поглед към бъдещето. Особено в момент, когато националните бюджети са под сериозен натиск, тази рамка не, няма да струва на дънакоплатеца нищо повече, отколкото в момента. Същевременно трябва да сме сигурни, че ще има насочване на средства към а, такива области, кои, които могат да доведат до добавена стойност и са взаимно допълняеми. Бюджета на Европейския съюз насочва ресурси, които спомагат за допълване на вътрешния ни пазар, увеличават нашата ефективност и подпомагат устойчивостта на нашата економика. Едно евро, което е похарчено чрез бюджета на Европейския съюз, обикновенно спестява няколко евро от националните бюджети чрез синергии и ефекти на мащаба. Също така се използват публичните разходи за създаване на по-добър всеобщ резултат. Защото бюджета на Европейския съюз е бюджет за инвестиции. Настоявам, подчертавам това, защото понякога европейския бюджет се представя само като бюджет за разходи. Това не е вярно. Тези инвестиции не са инвестиции за европейските институции или за Брюксел. Тези инвестиции се връщат в държавите членки, в регионите, в градовете из Европа. Този бюджет подпомага проекти и приоритети в целия съюз и е в съответствие с нашата стратегия за растеж Европа 2020. Знаем, че това е вярно и за кохезионната ни политика, политиката на сближаване и тук ще направим преглед на рамката, ще упростим програмите, за да използваме тази политика като един от основните инструменти за инвестиции в растеж и заетост. Искам днес да представя някои от основни примери за приоритетните области на този бюджет. Изследователска дейност, иновации, образование и също инструмента за свързване на Европа. Първо, аз Смятам, че е изключително важна е изследователската дейност и иновациите. Инвестициите в тази област са насочени към бъдещето на нашата економика, към конкурентоспособността и създаване на заетост в бъдеще. Знаем, че тези държави, които инвестират непрекъснато в изследователската дейност и иновациите, много по-добре се справиха с кризата. Изследователската дейност и иновациите предоставят на нашите компании конкурентно предимство и растежа на заетостта в тази област обикновено но е по-висока, отколкото в други сектори. И ако Европа иска да, се, да остане световен лидер в тази област, то се нуждаем от национални финансиращи органи, от частно предприемачество, но също и европейско финансиране. Ако не използваме синергиите на Европа, на Европейския съюз, няма да можем да се намираме на същото ниво, както нашите основни партньори и конкуренти. Светът се променя бързо и ние трябва да обединим своите ресурси. Инвестициите на европейско ниво означава, че ние ще работим заедно, за да се справим с основните предизвикателства, като подобрим здравеопазването, въведем екологизация в транспорта и подобрим безопасността и сигурността на нашите храни. Също така, трябва да работим заедно и да бъдем по-големи новатори в Европа. Не е достатъчно само да разполагаме с чудесни идеи, трябва да осигурим необходимите условия, за да могат европейците да превърнат тези идеи в бизнес и в заетост. Трябва да поддържаме високо ниво на амбиции за европейската изследователска работа и за иновациите. И по програмата Хоризонт 2020 се предлагат 80 милиарда евро. Това е чудесен принос за нашето бъдеще. Също така, преминавам към образованието. До 2020 година близо 35% от всички работни места ще изискват по-високи умения, новаторско мислене и възможност да се адаптираш. И за да допринесем за това, комисията предложи за новия рамков период новата програма Еразъм за всички. Използването на успеха на програмата Еразъм ще ни предостави възможност да а, помогнем на 5 милиона души да се обучават или да учат в чужбина. Това посочва амбицията на комисията да инвестира в уменията и обучението на младите хора. Предлагаме 19 милиарда евро инвестиции в тази област, това може да отвои броя на младите хора, които могат да се възползват от тази важна европейска програма. Образователните системи, разбира се, попадат в националната компетентност, но добавената стойност от обучението на младите хора в чужбина определено насърчава свободното движение и адаптираемостта на нашите граждани свободното движение на транспорт, енергетика и информационни и комуникационни технологии са основна част на инструмента да свържем Европа, който включва 50 милиарда евро. Така ня... така ще предоставим възможност единия пазар да, се изпол... да използва пълния си капацитет и да се улесни търговията, бизнеса и пътуването и за европейските граждани, и за европейските фирми, включително малките и средни предприятия. Трябва да преодолеем ограниченията на традиционната логика на националните бюджети и да се създаде динамика за инвестиции и ползи за целия пазар. Например, Възможността за свързване на енергетиката е изключително интересен пример, където могат да се използват инвестициите и не можем да имаме реална а, политика за еко, екологизация, ако не се действа на европейско ниво. Предложението на комисията е пример за един истински европейски подход, за да се справим с основните проблеми в бюджета на целия Европейски съюз и да се подпомогнат европейските лидери. Инструмента да свържем Европа също използва новаторски финансови инструменти, привлича инвестиции от частния сектор и увеличава до максимум въздействието на европейския бюджет. И това е а, много важна част от работата на Европейската инвестиционна банка. В началото на този месец европейските лидери подкрепиха предложението ми за проектни облигации. Комисията се надява, че този проект ще осигури по-широко и систематично използване на този подход чрез инструмента да свържем Европа. Проектните облигации могат да помогнат да се създаде критичната маса между публично и частно финансиране за мащабни проекти, които могат да стимулират економическия растеж. Друга важна характеристика на нашите предложения е опростяването на програмите ни за разходи. И слушахме тези, които казаха, че прекалено сложните правила няма да помогнат да се увеличи финансирането. И затова комисията предложи радикално упростяване в цялата финансова рамка и очаква от други институции, от държавите членки да подкрепят тези усилия. Знаем, че на теория всички искат упростяване. Никога не съм казал някой да предложи осложняване, но когато стане въпрос за конкретните подробности, то всеки си има конкретно правило, конкретни норми и това има много отрицателно отражение не само върху бюджета, но и върху начина по който европейските граждани възприемат нашия бюджет, особено ако много често правилата са трудно разбираеми. Комисията е предложила 120 упростявания на правилата за финансиране на Европейския съюз за малки и средни предприятия, градове, региони, студенти, е, учени и други. Те включват намаляване на общия брой програми, по-голяма последователност и яснота на правилата, по-ясни цели и показатели, опростени формуляри за предоставяне на безвъзмезна помощ и също по-бързо предоставяне на средствата. Целта е да се гарантира по-плавен и бърз достъп до финансиране от Европейския съюз за кандидатите, за да могат те да използват ефективно тези средства за насърчаване на европейската економика и заетост. Това е въпрос, свързан с нашата надежност и е в интерес на всички ни. И ние много внимателно ще наблюдаваме този процес чрез нашето табло с резултати. Доверието е в основата на нашето предложение за финансиране финансиране на европейския бюджет. Доверие и устойчивост. Ние предлагаме система от собствени средства, която ще позволи на Европейския съюз да разполага с една прозрачна и устойчива система на финансиране. Нашето предложение за собствени средства на базата на данъка за финансови сделки и модернизираният ресурс за ДДС ще осигури справедливо разпределение на въздействието между държавите членки. Също така то осигурява и социална справедливост, като се премества данъчната тежест от работната сила и към данъчно облагане, което не влияе отрицателно върху растежа. Нашите предложения ще намалят значително приноса на държавите членки, който съответства на брутния национален приход. Собствените средства означава, че ще се намали наполовина, с 50% приноса на държавите членки в бюджета на Европейския съюз. Не искам сега да се впускам в подробности. Знам, че комисар Левандовски, Левандовски ще представи тази идея по време на втората сесия на този семинар и ще ви обясни логиката на тези предложения. Собствените средства, както спомена и председателя Шуц, не са нова идея. Договорът е съвсем ясен по този въпрос. Съюза трябва да се финансира от собствени средства. Ние трябва да имаме коража да реформираме тази система, която в момента е прекалено сложна и остаряла. И вече разполагаме с опита от преговорите по две други многогодишни финансови рамки, първоначално като представител на моето правителство, след това и като комисар, наистина знам, че понякога има моменти от преговорите, които едва ли са най-блестящите моменти в европейския процес на интеграция. И за това смятам, че и вашето участие ще допренесе и за прозрачността, и наистина за един общ дух. В момент, когато ресурсите са малко и всяко едно евро е от значение, ние правим повече, за да гарантираме, че бюджетът е ефективен и не се губят ресурси. Ние продължаваме да контролираме институциите и механизмите, които съществуват за изпълнение на бюджета. Когато институциите са слаби и не се гарантира ефективно управление, ние ще предприемем действия, включително прекратяване на финансирането. Също така разполагаме и с макроекономически условия относно свръхдефицитите. Това е важно, защото най-ефективно се използва бюджета, когато има макроекономическа стабилност, няма структурни дисбаланси и изкривявания. Процедурата за свръхдефицит е приета от държавите членки и тя трябва да се прилага последователно с цел насърчаване на доверието в економиката, отново за създаване на условия за растеж и заетост. Гледам към следващите стъпки и се радвам, че е постигна добър напредък по време на датското председателство по отношение на подготвителната работа по пакета от секторни предложения. Комисията работи в тясна връзка с председателството по, изготв... по подготовка на елементите от преговорите. Искам да благодаря на премиера Торнинг Шмидт за личната ангажираност към целия процес. И особено приветствам направените от нея току-що коментари относно тази решимост да се работи заедно с нас и с Европейския парламент. Ето защо тъй като знам тази лична ангажираност на премиера Торнинг Шмидт, смятам, че всяка една институция трябва да, институциите трябва да са строги, но и същевременно мили една към друга. Ние очакваме добро сътрудничество и с Европейския съюз и не бихме и разчитаме да продължи и конструктивната ни и открита работа с държавите членки с цел постигане на споразумение до края на тази година. Също така очаквам и Европейския парламент да участва в тази дискусия и да поддържа високото ниво на амбиция при а, преговорите и при одобряването на този пакет. Знам, че президента Шулц също е лично ангажиран към тази задача. Много е важно Европейския парламент не само да бъде информиран по-късно, важно е Европейския парламент да а, участва в този процес предварително. И точно за това искаме да проведем наистина конструктивни предложения. Радвам се, че предложението на комисията широко се приема като стабилна база за преговорите, макар и да знам, че много от вас не са ентусиастични е, ентусиазирани е, за нашето предложение, но поне то е добра база за преговорите. През следващите месеци трябва да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че този бюджет е средство за инвестиции в една силна и конкурентоспособна Европа и той ще работи за европейците, за всеки един от нашите граждани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин Барозо. Благодаря, госпожо вице премьер-министр, госпожи и господа. Мисля, че след изслушаните речи е хубаво да направим кратка пауза е, но имаме достатъчно храна за размисъл. Благодаря ви за вниманието. Официално откривам конференцията и моля всички да заемат местата си. Благодаря на госпожа министър-председателя, на господин Барозо и на добър час на днешните дискусии. Благодаря ви още веднъж. Моля, заемете местата си. Приканвам госпож... господин Мавроянис и госпожа Янсен да заемат местата си на подиума за започване на откритата дискусия. Моля, заемете местата си, госпожи и господи. И ще започнем, така че моля, заемете местата си в зала. Моля да заемете местата си, за да можем да започнем. Да започнем конференцията. Благодаря ви. След първите три изказвания на тримата председатели, сега започваме работа на конференцията. Това е втората конференция по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и собствените средства. Вече знаете, че се проведе първата конференция през октомври миналата година, в която долу-горе участваха същите хора. Тази конференция бе проведена с цел да се проследят преговорите между участващите институции и да послужи в тези преговори, като се представят аргументите на различните заинтересовани страни и с цел да се повиши видимостта пред европейските граждани. В момента тук присъства 42 национални парламентаристи, които представят 21 държави членки. Имаме също представители на Европейския парламент, представители на, конститу... на комисията и на други институции на Европейския съюз. Тази конференция ще бъде разделена на две теми. Първо, приходите, собствените приходи и втората част ще бъде посветена на разходите. А може би някой ще каже, че не е логично първо да говорим за приходите. Смятаме, че е логично първо да говорим за приходите, а след това за разходите. Ще се насочим върху правилата, върху различни стойности, върху политиките и приоритетите на Европейския съюз за следващите години. Комисията е в момента в процес на подготовка на новия бюджет от 2014-2020 година. Една важна техническа информация. Имате пред вас този фиш, който трябва да попълните, ако искате да вземете думата като разбира се посочите и името си и институцията, която представлявате и страната, от която сте. Също моля да посочите дали искате да се изкажете тази сутрин по време на дебата върху приходите или пък днес след обед по време на дебата върху разходите. А, също а, може да посочите съответното каре и това е важно, за да се спазва дисциплината при изказванията и бихме искали днес след това да предоставим думата на тези участници, които не са успели да се изкажат сутринта по време на изказванията на хората, които са седнали тук пред вас, ще минат нашите сътрудници, за да вземат този фиш. По време на тъй като заседанието се провежда в Европейския парламент, ще спазвам, спазваме съответната дисциплина и за изказванията, която се прилага тук. За изказванията на членовете на конференцията ще разполагате с две минути време за изказване. Моля ви да се организирате така, че да спазите този срок от две минути. Цялата работа на конференцията е публична и може да се наблюдава на уебсайта на Европейския парламент и също така по, чрез програмата Евро Юра by Satellite. Също така ще имате възможност да, вземе, да, да пиете кафе. То се сервира отвън, пред залата. И ви моля да пиете кафето си извън залата, а не вътре в нея. И така, започваме с първата сесия в която участва господин Андреас Мавроян Янис, заместник министър по европейски въпроси на Кипър. Той е представител на трите председателства на съвета. Също госпожа Ева Керхансен, която е председател на Комитета по европейски дела на датския парламент, господин Янош Левандовски, комисар, който е представител на комисията и госпожа Ана Йенсен, която е съдокладчик по собствени ресурси към Европейския парламент и която е представител на господин Жан-Лук Деан, който е втория съдокладчик по тази тема от парламента. Тя ще дойде малко по-късно. Първо давам думата на господин Янош Левандовски като представител на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред тези, които са избрани като представители на 27-те държави член, членки, а мисля, че имаме представители и на Харватия днес. Ще започнем тази сутрин с приходите. Приходите е, от 20 години не, не бяха обсъждани достатъчно задълбочено. Сега обаче ние искаме да предложим една почти революционна промяна по отношение на приходите. Нека да започнем с нашата презентация. Добре е от време на време да си припомняме договора, както вече направи и господин Шулц. Това е добре известният член 311 от договора, който ясно казва и може да прочетете, че бюджета трябва да се финансира изцяло от собствени ресурси. Това е и духа, и точната формулировка на договора. За това се заслужава от време на време да си припомняме това. И така, следващия слайд показва, че показва каква е реалността до 2011 година. А тя доста се различава от духа и формулировката по договора. Виждате как се развива състава на приходите още от самото начало на европейския бюджет, което е в средата на 60-те години реално. И през 70-те години се вижда тази зелена част, ерата на традиционните собствени ресурси с приходите от митата, но тогава все още бюджетът беше малък и общността беше малка. През 80-те години явно се вижда, че това е ерата, представена в синьо, когато се използват собствени ресурси, базирани на ДДС. Но това е изкуствено изчислен ДДС. И така, тази ера на ДДС през 80-те почти изцяло е заместена през 90-те с собствени ресурси, които са базирани на брутния национален доход. Средства, които се е, предоставят, например, от отделите на господин Шобли или господин Ростовски. И това е историята на 90-те. Виждаме, че доминират ресурсите, базирани на националния, брутния национален доход. Тук става въпрос за реални бюджети, гласувани бюджети, дори освоени бюджети и а ерата на щедростта е в края на 80-те и в началото на 90-те с над 1% над 1% от реалния бюджет, като това са реалните разходи за Европа за 2011 година тези реални разходи за Европа са под 1%. И така, през юни 2011 година се предлагат сериозни промени в тази система. За да се сложи край на статистическия ДДС от 2014 година и да се въведат две нови собствени средства. Първото е собствени средства, базирани на нов ДДС и след това данъка върху финансовите сделки. Естествено бяха направени редица проучвания, оценка на въздействието и се предлагат тези две възможности – нов ДДС и данък върху финансовите сделки, като това също се съчетава с радикално упростяване на системата за корекции и въвеждане на повече е прозрачност, справедливост и опростеност. И така, Основната цел на тази презентация ще бъде данък върху финансовите сделки, но нека първо се спра върху новия ДДС. Той ще бъде по, той ще бъде по-добре хармонизиран. Той е част от, това е част от усилията ни да се прилага системата за ДДС на целия пазар по един по-ефективен начин този тип данъчно облагане наистина осигурява равнопоставеност между държавите членки. Предложението е следното. Първо да се започне незабавно тъй като нямаме трудности при събиране и изчисляването и първоначалните ни изчисления показват, че максималната ставка ще бъде 2%, но ние сме готови да изберем 1% ставка, която да се изчислява върху стандартната база в държавите членки. И така, това е за ДДС. Вторият кандидат, това е данъка върху финансовите сделки който съществува в 10 държави членки в момента под различни форми. Целта ни е той да има широка основа и това е първата открита презентация на този данък. До сега той не е бил представен пред широката общественост. И така, искаме той да има широка база, да имаме ниска данъчна ставка 0,01 и 0,1% от обема, от стойността на търговията с ценни книжа. И Какви са допусканията за нашите изчисления? Две три идва от приходите на евро... за, отиват за преходите отива като приходи в европейския бюджет и една трета са приходи директно в националните бюджети. Не бих искал да ви представям логиката, но ние знаем колко много допринасят данакоплаците от Европа за тези пакети за спасяване на финансовата система през последните години. Ние хармонизирахме този данък и той ще има по-голям успех на хармонизирано ниво. Казах вече, че в Европейския съюз се използват 10 такива данъка. Разбира се, би било много добре да имаме глобален подобен данък, но нека първо да започнем с 27-те държави членки. Важно е да се знае, че той ще замени националните вноски. Целта не е да се разширят разходите, а отчасти да се подпомогнат националните разходи и както спомена председателя на комисията Барозо, да се премине към заетост и растеж. И освен това, целта е да се, облаг... да се въведе едно краткосрочно данъчно облагане. Нашите разчети посочва, че около 57 милиарда евро ще могат да бъдат събрани по този начин, като приходи. Но допускането е, че се облагат и двете страни на операцията. Когато една френска институция и тук става въпрос само за институции, 85% от обема на търговията на финансовите пазари се извършва между финансови инвестиции, банки, инвестиционни фондове, и други институции за колективни спестявания. Това не е данък върху домакинствата или заемите. Този данък засяга институциите. И да вземем една френска финансова институция, която търгува с шведска такава. Данъкът се събира във Франция и в Швеция, независимо от това каква е платформата на търгуване. Ние базираме разчетите си за 2010 година на базата на информацията за операциите на европейските фондови борси и други продукти, които са обект на международен сетълмент. И така. Друго това са допусканията и сега ето как трябва да се развие този данък. Важно е да посочим, че през 2010 година данните се базират на реална статистика. Ако допуснем, че този данък може да има въздействие върху обема, то това означава, че ние можем да намалим вече базата за 2010 година с 70% за дериватите. И така, ние приемаме, че има въздействие върху търговията и върху такива по-сложни финансови продукти, като дериватите. И по-малко въздействие ще има върху ценните книжа и облигациите. Това е нашата база за изчисляване. 38 ще бъдат събрани чрез тези видове приходи през 2010 година. Биха били събрани. Това са пари за европейския бюджет. 54 до 2020 година от 81, да не забравяме, че една трета от тези средства отиват в националните бюджети. Отново искам да повторя, че облагаме двете страни на тази, на всяка една операция. Всички финансови институции, които са регистрирани в Европейския съюз. И следващата стъпка е нашата по-оптимистична преценка, сега е по-оптимистична, отколкото беше през юни, е, че можем да очакваме намаляване на вноските на държавите членки с 50%. И на следващия слайд ще видите как точно ще стане това. Първата колонка представя приноса базиран на брутния национален доход от различните държави. А с по светло-синьото, втората колонка, посочва какво ще бъде внесено чрез данъка върху финансовите сделки. Например, за Холандия ще имаме 2,6 милиарда евро по-низки вноски. За Полша с 1,8 милиарда по-малко ще бъдат вноските а, а тук са представени по-малките държави и виждате, че също се очаква намаляване на тези вноски на, вашите, на, на база на нашите допускания. А последната графика показва как ще се прилага това до 2020 година. И така, данъка в оранжево замества а, вноските базирани на брутния национален а, доход. Не разполагам с време да ви представя корекциоз... корективния механизъм, но това е в основата на моята презентация за това как направихме тези разчети за данъка. Ако желаете, по-късно мога да се спра на този въпрос. Благодаря ви. Much, Благодаря много, господин Еврокомисар, господин Левандовски господин Андреас Маврояни, заместник министър на европейските въпроси от е, Кипър, като име от името на Европейския съвет. Благодаря, господин председател, уважаеми е, участници в дебата, уважаеми представители на Европейския националните парламента, драги колеги, радвам се, че днес мога да бъда с аз благодаря на първо място на Европейския парламент и датското председателство, както и на Европейската комисия за организацията на тази конференция, посветена на многодишната финансова рамка. Ние се намираме в момента в условия на много сериозна криза, която засяга и обществото, и економиката. В този смисъл многогодишната финансова рамка е краягален камък за нашето бъдещо развитие, така че ние трябва да се опираме на коректност, е, балансираност е, и прозрачност е, в условията на взаимно доверие. Ние в дебата ние трябва да търсим не противоречията, а да потърсим начините за постигане на по-голям растеж и конкурентоспособност за цяла Европа. Така че нека бъдем насочени към нашите амбициозни цели, а да не се втренчваме само в цифрите. Да помислим за средствата и механизмите за финансиране Европейския съюз. Това предполага да примирим различни мнения, свързани с економическа ефективност, стабилност и достатъчно а, да раз, растеж, а едновременно с това да отчетем и административни и политически а, критерии, свързани с а, организацията на събиране на данците и развитието. Така че ние трябва да, го, да очертаем националните позиции, така че това се отнася и до европейския бюджет и европейската политика, както каза госпожа министр-председателят на Дания. Друг критичен момент е, във връзка с сегашната система е липсата на видимост и прозрачност. Е, необходимо е да разгледаме и нещата и от конституционално естество. Господин Шулц спомена вече член 311 от договора за Европейския съюз. Така че днес ние всъщност не знаем дали можем да мислим за националния принос като сериозен източник на доходи. Също се отнася за статистическите данни за ДДС, защото тук именно се отразява националния принос, който трябва да бъде разгледан като Такъв моето усещане е, че в крайна сметка Истинският въпрос за днес е не дали се нуждаем от собствени ресурси, а кои са най-добрите собствени ресурси, на какво ниво, по какъв начин можем да ги използваме. И е, същността на въпроса всъщност включва е, и темата за ангажимента, който ни дава възможност да дадем на Съюза финансовите средства, отговарящи на нашите амбиции. В тези трудни времена, може би повече от всякога, трябва да имаме високи амбиции, висока амбиция, високи цели, с да помогнем на европейския бюджет за националните бюджети. Но, нека не забравяме, че дори и от економическа и финансова гледна точка е по-добре да разглеждаме нещата от европейска, а не от национална гледна точка, както подчерта господин Барозо специално. Що се отнася до предложението на комисията за ДДС, ще даде възможност за събиране на данъци, ще улесни работата на финансовата администрация ще имаме стабилни доходи, стабилни приходи с цената на малко бюрокрация, е, защото и членовете на Съюза ще знаят къде отиват парите им. От друга страна обаче се отчита, е, че и системата за ДДС е, бележи дисбаланс в сравнение с националните парламенти. това държави, има държави членки с по-голям дял на економиката и туризма и по този начин е, ще се стигне до по-висок принос от едни държави членки и по-низки от други в зависимост от социално-економическите условия и това може да се отрази на гражданите. Другото предложение е данъка върху финансовите транзакции до тук могат да проистекат сериозни приходи, без едновременно с това да имаме административни трудности. Тук нещата ще станат по-видими, по-ясни и един такъв данък среща широка подкрепа от много европейски граждани при сегашните условия. Но в това отношение трябва да помислим и за конкурентната способност на Съюза в сравнение с други региони, където такъв данък няма. Така че трябва да помислим за отражението на това, такъв данък върху финансовия сектор. И освен това, бюджетната стабилност може да пострада от економическия цикъл, а приходите да станат доста несигурни е, така че може да се стигне до отрицателно отражение върху конкурентната способност и дейността, което да речем да не изплати веднага приходите към европейския бюджет. Но преди това, преди да вземем окончателно решение, трябва да разгледаме внимателно другите моменти, особено какви елементите по седалището на фирмите, които са важни. Е, трябва да отчетем економическото и финансово развитие и отражение то на данъка върху финансовите транзакции върху тях. Тук се нуждаем от просветителска дейност. И както току-що чухме от господин Левандовски, казаното от него дава много храна за размисъл. Освен това, комисията предлага промяна в сега действащия механизъм за корекции. А това често поражда сериозни противоречия в преговорите. Така че трябва да работим за повече коректност и повече прозрачност, като зачитаме основните принципи. Не можем да отречем, че няма съвършено решение, но все пак трябва да помислим за слабостите и да ги разгледаме както от политическа, така и от економическа политическа гледна точка. Държавите членки имат различно виждане относно изискванията за достатъчно приходи и това е от изключително важно е, важен въпрос за Европейската комисия и Европейския парламент. Не можем да отчетем, че повече простота и по-ясна видимост на собствените ресурси ще ни помогне, но все пак трябва да търсим решение за нетните баланси и проблемите с корекциите, които са свързани с разходната част на бюджета. Господин председател, е, извинявайте, че надхвърлих 7 минути, с 20 на секунди все пак, позволете да завърша с положителен тон. Убеден съм, че дебатът между различните институции днес ще ни позволи да стигнем съгласие по общото многогодишната финансова рамка преди края на годината. Това е въпрос свързан с нашите ресурси. Ние осъзнаваме, че трябва да зачитаме позициите и вижданията на всички институции. Едновременно с това се нуждаем от решение, което да бъде приложимо в условията на ограничени обществени финанси и което ще позволи на Съюза да отбележи растеж и да осъществи стратегията Европа 2020. В този смисъл смятам, че днешната конференция е изключително изключително полезна като обмен на мнения между всички заинтересовани. Благодаря. Почти спасихте времето. Така че нека да дадем думата на госпожа Ева Киер Хансен от датския парламент. Благодаря. Уважаеми колеги, госпожи и господа, Рядко се случва да имаме възможност да обсъждаме основни въпроси, като реформата на Европейския съюз и неговите собствени ресурси. Горещо приветствам днешния дебат, въпреки че темата не е от най-лесните, особено предвид е, настоящия момент, когато държавите членки имат и налагат бюджетни ограничения. В понеделник е, на една интерпарламентарна среща в Копенхаген обсъждахме годишната финансова рамка. Проличаха много различни мнения за това как да похарчим парите в условията на криза. Мисля все пак, че е от жизнено важен интерес Съюза да залага на коректност и прозрачност, ако иска да получи подкрепата на европейските граждани. Тези принципи трябва да се прилагат не само при начина на вземане на решения в Съюза, но и в конкретните насоки на политиката, също и по отношение на приходите в европейския бюджет. Позволете да дам оценка на предложението на комисията за приходната част от бюджета на тези принципи в рамките на многодишната финансова рамка. Както чухме, има две нови предложения на комисията – но преди да ги коментирам, позволете няколко общи думи новите собствени ресурси трябва да бъдат коректни и прозрачни, затова предполага да отговарят на следните критерии. Първо, общото мнение в съвета е, че събирането на данъци си остава национален прерогатив. Националните парламенти трябва да решат какви данъци да бъдат налагани. Второ, това е въпрос, който трябва, не може да бъде решаван само от съвета, който представя мнението на националните парламенти. Не би трябвало да прилагаме различен подход. И на трето, приходите от нови, новите собствени ресурси ще даде възможност на държавите членки да не увеличаваме общия, общата разходна част в новата многодишна финансова рамка. Сега за данъка по ДДС. Коми... Целта на комисията е да опрости изчисляването на ДДС и да гарантира равнопоставено третиране на всички държави членки. Това отговаря на изискванията за прозрачност и коректност, които споменах. Това, което ме тревожи в момента обаче е, че последствията за различните държави членки и техния принос не са ясни. Без тази информация не можем да преценим дали данъка ДДС ще доведе до справедливо разпределяне на времето между държавите членки. Така че, надявам се, господин еврокомисар, да ни предоставите от Европейската комисия много скоро тази информация. А сега за данъка върху финансовите операции. Предложението поражда два важни въпроса, които трябва да разграничим. Първо, е, трябва ли, нуждаем ли се от такъв данък в Европа? Този въпрос сам по себе си поражда много противоречиви становища. И освен това, какви ще бъдат последствията от, за растежа и заетостта? смятам, че трябва внимателно да проучим е, анализите на комисията и отражението върху Съюза. Нуждаем се от тази информация, за да можем да проведем сериозен дебат по този въпрос. Второ, ако получим достатъчно подкрепа за този данък, дали приходите трябва да отиват в Европейски или в националните бюджети. Тук отново се нуждаем от повече информация за разпределението. Не е много вероятно предложението на комисията да получи всеобща подкрепа от 27-те държави членки, но много държави, които подкрепят този данък, ще кажа, че те настояват приходите да влизат в националния, а не в европейския бюджет. А сега механизмите за корекция. Преди всичко, знаете, уважаеми колеги от националната политика, където водим сходни въпроси, когато говорим за прехвърляне на бюджетни средства между регионите. Кой да плаща повече, кой да плаща по-малко калкулацията винаги поражда много противоречиви мнения и разгорещени дебати в най-прекрасния, най-съвършения от всички светове бих предпочела изобщо да няма корекции на европейския бюджет. Но, от друга страна, това не е обективно възможно. И все пак искам да подчертая, че настоящата система за корекции не е коректна. Това не е устойчиво решение поне държави членки, които имат еднакво економическо състояние и положение, трябва да бъдат третирани равнопоставени и за това трябва да по приканим страните, които в момента печелят от този механизъм, да коригират своите позиции, за да постигнем наистина добро решение. И накрая позволете да кажа, че всеки път, когато обсъждаме европейския бюджет, се поставя изисквания за повече пари за нови политически сфери. Какво ще кажете, колеги, ако вместо това започнем да си говорим за това как да освояваме средствата? Какъв ще бъде е, резултата? Знаем ли достатъчно? Какви промени водят след себе си начините, по които харчим парите днес? Може би някои от средствата могат да бъдат освоявани по-ефективно и по-перспективно с оглед на бъдещето, като нови инвестиции, по-екологична Европа, нов растеж и така нататък. Господин еврокомисара подчерта, че трябва да финансираме бюджета. Нашата задача е да разберем как ще стане това. Благодаря. Uh, И накрая госпожа uh, Ане uh, Йенсен, която е председател на парламентарната комисия за собствените средства. Благодаря, господин председател. Благодаря за конференцията днес и за темата, която обсъждаме собствените ресурси. Европейския парламент е, е общо взето съгласен с е, условията, които е, чухме от госпожа Ева Хансен в смисъл, че новите правила трябва да зачитат националната фискална суверенност. Националните парламенти определят данъчното облагане в Европа и затова именно сме ви поканили да разговаряме с вас днес. На второ място, да, приходите се решават от съвета на министрите, но след като е имало изслушване в националните парламенти. На трето място колегата спомена, че че новите собствени ресурси би трябвало да доведат до намаление на националните вноски. Именно за това настояваме от много време да заменим националните вноски с нови собствени ресурси. Защо тези ресурси са ни необходими? Така системата става по-проста, по-ясна, по-разбираема. Тя се базира на собствени средства. Съгласни сме с това, което каза и госпожа Хансен, че ключът за решаване на проблема е коректността и прозрачността. В Европейския парламент настояваме новите собствени ресурси да бъдат условие за парламента да даде своето да за новата многогодишна финансова рамка. Ето тук имаме известни правомощия. Трябва да се съгласим с многогодишната финансова рамка. Нашето изискване е, към съвет и комисията е, че ако не представите една по коректна, по-прозрачна, по-проста система, няма да получите е, нашето съгласие. Искам да ви припомня, е, че дискусията за е, МФР и собствените ресурси е много трудна. Вървят всякакви пазарлъци между държавните ръководители. И искам да ви припомня, че предишния път този, който водеше преговорите, Тони Блеер каза, че в следващия път, след 7 години, може да се изпотрепем в тези преговори. Е, никак не е лесно. Затова разговорите по време на преговорите трябва да бъдат насочени към качеството на разходите, а не за това как една или друга държава ще може да си е, върне парите чрез е, финансовите корекции е, и да се озове в по-благоприятна позиция спрямо останалите. Комисията предлага данък върху финансовите сделки и новият данък ДДС като източник за собствени средства. Тези неща се обсъждат в Европейския парламент като елемент на вътрешния пазар. И в парламента мога да кажа, че съществува мнозинство, което е готово да подкрепи предложението на комисията. Така че е, ви уверявам, че с Европейската комисия стоим рамо до рамо. В парламента, в бюджетната комисия на парламента обсъждаме е, данъка върху финансовите сделки е, и ако се получи съгласие в съвета по този вид данък, Част от приходите трябва да отидат за нови собствени средства за Европейския съюз и да се намалят националните вноски. За нас този елемент е важен. В резюме отново ще подчертая какво искаме и на какво настояваме в парламента. Системата на собствените ресурси да бъде проста, да няма изключения, да няма отстъпки, да ги няма онези 42 изключения, както в частта приходи, така и в частта разходи. Не искаме по-високи, не искаме по-високи данъци. Искаме по-добро разпределение, по-добро използване на собствените средства. Искаме ударението да падне върху качеството на разходите, е, за какво се харчат средствата. И ето това трябва да обсъдим заедно тук. В европейския бюджет е, не бива да присъстват разходи, които е, са там чисто и просто, защото подобряват нетната позиция на една или друга държава членка. Разходите трябва да се правят само там, където има необходимост за европейската економика, за вътрешния пазар, за сближаването между държавите и гражданите в Съюза. Да, съгласни сме да се ограничат и намалят националните вноски. Това е основното ни послание. Надявам се, че го чухте добре. Благодаря. Thank you very much. Okay, so... Благодаря. Нека сега да започнем с изказванията от залата. Не зная дали всички сте подали съответните формуляри. Тези от вас, които искат да се изкажат, ако не сте го направили, моля ви, подайте своите формуляри господин Агуарто Кабрита, председател на финансовата комисия в Националното събрание на Португалия. Имате думата. Преди всичко благодаря на председателството, Европейската комисия и Европейския парламент за тази инициатива за открит дебат относно многодишната финансова рамка 2014-2020. Радвам се, че националните парламенти могат да участват. Рамковите условия, според мен, са много по-добри, отколкото през октомври миналата година, когато проведохме първо заседание по този въпрос, европейската финансова рамка в Европа днес е по-стабилна можем да кажем, че работата е доста напреднала, че всички участници осъзнават, че европейския бюджет трябва да бъде такъв, че да гарантира повече растеж, работа и солидарност в рамките на една конкурентоспособна Европа. Затова е важно да поговорим за собствените средства, което трябва да стане в рамките на европейски подход за решаване на кризата. Кризата, която все още не е отминала, тъй като тя има характер, характер глобален, европейски, засяга е, еврозоната и разбира се различните условия в държавите членки. Много важно е това, което каза председателят на Европейската комисия. Европейският бюджет трябва да бъде с е, инвестиционна насоченост, да гарантира повече е, солидарност и конкурентоспособност, да се постигне по-добър баланс в Европейския съюз. И така, рамката е на лице и тук новите собствени средства са много важни, за да работим справедливо при разпределението на финансовото бреме за финансиране на европейските проекти през периода 2014-2020 година. Разбира се, данъкът върху финансовите операции играе тук важна роля. Е, той се връща към необходимостта от консенсус при, в условия на спазване на договорите, а там е казано, че европейския бюджет трябва да се финансира от собствени средства. Важно е обаче да привлечем и европейските граждани трябва да намерим решение и на глобалната финансова криза. И тук, разбира се, нещата са много ясни финансовата система трябва да дава балансиран принос е, за финансиране на европейските проекти. А това означава активно участие на държавите членки в зависимост от брутния вътрешен продукт и брутния национален доход на държавите членки. В Португалия сме постигнали широк национален консенсус по този въпрос. Нуждаем се от консолидация на бюджета, но се нуждаем и от инвестиции за растеж и повече работни места в Европа. Благодаря. Господин Людек Шевчик от Чешката република. И за слово. Е. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, искам да припомня нещо. Когато се подготвяхме за нашето председателство в началото на 2009 година, си представяхме, че, че трябва да поемем сериозния преглед на финансовата многогодишна рамка. С изненада Установихме, че това се направи две години по-късно. С това не искам да ви критикувам, господин комисар, но дискусията тогава, а и днес показва, че сме извлекли съответните полки. И днес знаем, че дискусията започна на време между всички институции. Представител съм на горната камера на, Европе... Извинявайте, на чешкия парламент, е, е, член съм на Сената и е, ние държим много на премахването на корекциите и отстъпките. Не забравяйте това, което казах колегата от парламента. Няма да допуснем повече разходи на национално равнище Лесно е да се решават е, увеличени разходи, когато се разполага със средства, но сега периодът не е такъв и за това по време на кризата трябва да търсим е, е, максимална полза. А пък собствените ресурси са нещо, от което Европейския съюз действително се нуждае те европейска ценност, трябва да се обложи всички транзакции и трябва да се въведе един и същи процент за вноските на държавите членки без корекция. Което означава, че сме съгласни с предложението. Ясно е, че има нужда от допълнителен анализ и да, той ще ни помогне да се съгласим с компромисното решение. Благодаря. Госпожа Пяло. Благодаря, господин председател. Аз искам да посоча, че наистина е много важен този дебат върху собствените средства. В момент на криза предложенията на комисията ни предлагат да се подкрепим идеята на развитието чрез собствените ресурси. Идея, която напълно подкрепям. И в този дух трябва да се съобразим, да отчетем новото измерение, включено в договора, относно определението на собствени средства. Според мен предложението на комисията е изключително добре балансирано. Балансирано е, защото то определя какви са собствените ресурси, определя как... един данък и три цели. Първо, трябва да използваме тези ресурси за финансиране на публичните действия. И трябва да има наистина уверил, доверие от страна на гражданите и данакоплаците и също економическите оператори. Един, едно равновесие трябва да бъде намерено и то отговаря на тези три цели трябва да помислим върху данъка, върху финансовите сделки в рамките на това равновесие между интересите на ниво на Европейския съюз и интересите на държавите членки. Но това не означава едно засилено сътрудничество между няколко държави членки, а сътрудничество на ниво Европейския съюз. Защото ако се насочим единствено към използване на ресурсите за държавите членки, то ние ще е, няма да можем да е, приложим, да, да, да осъществим нашите цели. И последен коментар за по отношение на идеята за данъка върху финансовите сделки и предложението за новия ДДС, трябва да имаме справедливо участие, справедлив принос за да могат държавите членки да постигнат своите интереси и да се постигне намаляване на националните вноски. Благодаря. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter l'intervention de M. Pierre Bernard Raymond. Пьер Бернар има думата, член на Френския сенат. Господин председател, уважаеми колеги, Европа трябва да продължи да демонстрира своята решимост пред целия Севият с бюджет, който представлява 1% от националния бюджет. Трябва да се намали участието и макар на теория тази тема да, да е обект на редица дебати, то Европа трябва да разбере, че всяка една суверенна държава трябва да прилага една стабилна политика. И една Обединена Европа трябва да прилага политика на заетост и растеж. Има три въпроса, които ще ни помогнат да преценим дали Европа е готова, е способна да върви напред по собствените средства са в същността на тази проблематика. Да се отвои бюджета на Европа до 2020 година, без да се повишава процента на националните участия. За също така трябва да се помогне на държавите членки да намалят държавните си дългове. Също да разполага Европа с три, с един по-стабилен бюджет, базира на три цели. Собствените средства в момента представляват 14% от бюджета и ще стигна до 60% от 2020 година. Ако приемем предложението на комисията за създаване на реални собствени средства чрез нов ДДС и данък върху финансовите сделки, обаче може да бъде обект на известни промени. Може да се помисли за създаване на други собствени средства, които да могат да се използват, ако един от източниците не може да се използва. Данък, например, върху алкохола, върху чучуна, Също така, използване на емисиите на въглероден двуокис, които могат да допренесат с 20 милиарда евро до 2020 година. Данък върху енергетиката може да се използва, върху телефонните комуникации, интернет. Аз съм аз смятам, че тези предложения са изключително амбициозни по отношение на възможността за управление, но трябва да се оптимизират приходите на Европа и тези, които смятат, че тази политика засяга суверенитета на държавите, ще отговоря, че в рамките на глобализацията то точно това е предимството, европейското предимство и то ни помага да запазим своя суверенитет. Благодаря. Колегата от Италия, моля. Благодаря. Ще повторя няколко неща, които вече казах на конференцията миналата година през октомври по една от темите, които повдигна колегата от Франция. Не бива да се отказваме от основните принципи на изграждане на, Европа, а, а за това е нужно да разполагаме с един стабилен бюджет. Стабилният бюджет означава повече Европа. Това според мен е безспорно. И само така можем да преодолеем противоречието между нещата, които говорим и нещата, които правим и да постигнем по-дългосрочните си цели. Сега по въпроса за собствените е, средства, да, съгласен съм с е, комисаря Левандовски, съгласен съм с доста неща, които чухме в е, неговото изказване. Във връзка с данък върху финансовите сделки е много важно да не се допусне новия данък да прогони бизнес и финансовите институции от Европа. Трябва да има известни гаранции, за да не се получи и неравностоен ефект в различните държави, защото знаете, че в всяка държава членка системата е малко по-особена и по-различна. Ако имаме повече амбиция и смелост, можем да помислим и за някои други видове собствени ресурси. Не бива да се откажем, например, отказваме от един данък е, върху на емисиите е, въглероден двокис. Това беше един от вариантите, които комисията прегледа в началото на този процес. Много е важно да се съблюдава маржа между на собствените ресурси и след това средствата, които остават неизползвани в европейския бюджет. Искаме се на използваните средства отново да се върнат в системата, за да подобрим инфраструктурата, да има повече ползи за иновациите и научните изследвания. Да бъдат върнати тези средства към някои основните сфери на дейност. В Европа има отлични университети, отлични научни центрове и ако насочим средствата на там, ще покажем на гражданите каква Европа искаме да създадем. Тук става дума за един дълъг период от 2020 година. Не бива да отстъпваме и затова има нужда и смелост. И от смелост. Благодаря господин Йоркен Арнесен, Швеция, член е на шведския парламент. Благодаря, господин председател. Шведската позиция е известна. на. Ние не сме съгласни с промени във връзка с правата за данъчно облагане. Не искаме това, този приоритет да премине на европейско равнище. Колкото и малко да отваряме вратата, ако направим това сега, ще създадем възможности за тенденции, които са изключително неблагоприятни. А пък за данък за финансовите сделки много често чуваме следния аргумент – Данъкът има ефект върху някои сделки, които не отговарят на изискванията. Добре, но нека да помислим също така дали капиталите ще останат в Европа. може би финансовите институции ще измислят нещо ново, някакви нови а, начини за а, избягване на, на, на пречките и данъка а, и едва ли ще постигнем своите цели. А, съгласно изчисленията на Европейската комисия, виждаме, че има и отрицателни последици от този данък върху брутния вътрешен продукт. Така че предложението е, за този данък не е съразмерно, не е пропорционално. Да, малко съм <clears throat> загрижен по този въпрос. Опасявам се, че конкурентоспособността на Европа ще спадне. Моля ви, помислете и по този въпрос на предложението, което чухме, според мен, не отговаря на принципите, които изброих до тук. Благодаря. Мерси

защото има пряка връзка с общите ни планове за Европа. В един период на тежка грижа, на тежка криза. И ако има проблеми, мисля, че те се дължат най-вече на национални краткосрочни приоритети. Поисках думата, защото съм съдокладчик по общата рамка за данъка върху финансовите сделки. Първата констатация, която ще направя тук пред вас е, че предложението, което обсъждаме е точно това, което е казано в заглавието на закона. Създава се една обща рамка, чрез която се координират различните форми и варианти на някои е, такива данъци, които вече е, се прилагат в 9-10 държави. Координация е, между различните форми на такива данъци. Също времено извичаме е, полуките от предишни подобни опити, които не бяха особено успешни, е, е, както беше в Швеция. И е, първото, което ще кажа в тази връзка, за да сме коректни, като казваме, че трябва да извлечем полуките от кризата, трябва да се да не се допусне финансовата криза да се превърне в фискална криза. Комисарят Левандовски представи отлично техническите аспекти на предложението. Както знаете, в по-голямата си част Европейския парламент подкрепя предложението на комисията и сме готови да, да продължим работата, за да подобрим проекто акта за този данък. времено зная, че в няколко държави членки такът трудни преговори. Има държави, които възразяват на предложението, има държави с много категорични резерви. Надявам се, че днешната конференция ще ни помогне да разберем по-добре на различните позиции. Според мен за да успеем да постигнем конкретни резултати е, в нашата конференция при конфликтни теми е, трябва да спазваме няколко изисквания. Първото е всеки да полага усилия и да участва в дискусията на база на конкретни цифри. На и адекватни аргументи. Припомням ви, че комисията вече подготви е, оценка на въздействието, в което са разгледани всички аспекти на резултатите от въвеждането на новия данък върху финансовите сделки. Същевременно на, на това, което чуваме от време на време, че ще има отрицателен ефект върху на растежа, че ще има изтичане е, на капитали, са неща, е, за които на е, все още нямаме достатъчно доказателства още половин минута. Това е много важно за цялостната дискусия върху данъка за финансовите сделки. Нека да водим преговори, нека да обсъждаме, само че на базата на валидни аргументи и факти. Нека да не се занимаваме с пропаганда. Както каза и председателят Шилц вчера, националните депутати, европейските депутати, според мен, с съюзници. Знаете, че в предишни периоди някои правителства в Европейския съюз поставях ударението върху доверието на пазарите, за да се развие економиката. Според нас трябва да си върнем доверието на гражданите. Това е по-важно и затова трябва да следваме една логична и последователна политика. И по тази причина искаме финансовата сфера в Европа да служи на, основната цел, която е да финансира реалната економика. И затова трябва да бъдем логични и последователни и да се опитаме всичко това да се превърне в конкретни решения и действия. Благодаря. Much, Благодаря, Полимата. Господин Кластехъл, представител на датския парламент, холандския парламент. Аз съм от Холандия и ще призова за скромност по отношение на бюджета. Но вижте, ние сме ангажирани с Европейския съюз, готови сме да плащаме на своят тял, което значи за нас да даваме повече, отколко получаваме. Всъщност този дял се изчислява на националния доход в съответните държави и ако не е така, се иска съответната отстъпка, както е в нашия случай. Нека да ограничим все пак приложението на солидарността в Европа. Вижте, аз не се изказвам от името на финансовото министерство в Холандия. Аз съм представител на, на избирателите. Нека да не забравяме, че всеко евро, което харчим, се създава с труд от европейците. И ако искате да има резултати за всички граждани, трябва да вземем предвид и волята на хората. Ето това се нарича демокрация. В момента навсякъде съкръщават бюджетите, е, съкръщават се разходите в семействата. Не можем от е, тях да искаме да плащат повече на, на държавите чрез най-различни е, механизми. Както и да предвидите тези механизми, собствени ресурси или нещо друго. В крайна сметка парите се плащат от европейските граждани. Така че, моля ви, нека да бъдем по-скромни с исканията за по-голям бюджет. Господин Карлош Коштанедеш, член на Националното събрание на Португалия. Благодаря. Преди всичко поздравявам господин председателя на Европейския парламент и колегите за тази конференция. Чудесен повод да се видим. Е, искам да кажа, че предложенията на комисията срещат е, нашата положителна оценка, още повече, що се отнася до прозрачността и намаляване на националните вноски. Разбира се, има въпроси, които трябва да бъдат разгледани критично, особено, що се отнася до отстъпките за някои държави членки. Сега по приходната част на бюджета. Несъмнено, тук трябва да уточним някои неща. Тук говорим на високо ниво в присъствието на национални парламенти, на Европейската комисия, на представители на Комитета на регионите. Така че нека тук не водим дебати за дали са 5, 3, 10%, само за 1% от приходите. И това продължава от години. Тук не говорим за евентуално разширяване, а не по-скоро за намаляване. Подкрепям комисията и парламента по този въпрос. Съгласете се, че е парадоксално. От една страна искаме повече Европейски съюз, повече Европа. Е, и поетапно, чрез постепенно разширяване на правомощията. Едновременно с това обаче никак не ни се ще да пипаме бюджета, и да го увеличим, дори искаме да го намалим. Но като говорим за повече растеж, за повече инвестиции, за повече работни места, е, трябва да помислим, а комисията дори не предвижда увеличаване на такива средства за инвестиции. Така че разговорите за така нареченото честно връщане, на мен не ми става ясно. Трябва да имаме качествен баланс. Едно от големите преимущества на Европейския съюз е, е по поетапното укрепване на бюджета. Нуждаем се от собствени средства, за да укрепим Европа и да гарантираме доверието в нея, което тя заслужава. Госпожа Корнелия Михалке, Австрийски парламент. Уважаеми колеги, благодаря много за възможността да участвам в тази пленарна дискусия. Е, ще ще подкрепя колегата от Нидерландия. Той обърна внимание, че гражданите на националните държави са източника на собствените приходи на Европа, защото те са дънакоплатците и всички ние носим отговорност пред тях. Въпреки всичко, аз е, храня сериозни надежди, че идеите споделени днес от нас, представителите на националните парламенти, няма да бъдат разглеждани просто като част от една театрална постановка, макар че е, от изказването на господин Шулц останах с впечатление, че фронтовете вече са очертани. Надявам се въпреки това да бъдем чути моята федерална провинция в Австрия, добре знае, що е той економи и знаем, че не е въпроса само да си гарантираме допълнителни приходи, но да потърсим и други начини за економия на средства економиите. Тези економии са много сериозна тема в държавите членки. Следващата седмица ще въпроса ще се обсъжда и в Австрия. Нашите съграждани ще трябва да преглътнат сериозни ограничения. Именно за това качеството на разходите и на европейско ниво трябва да се преразгледа къде влагаме парите, дали ги харчим разумно, къде можем да економисаме, кои въпроси могат да се решат на национално ниво, доколко федеративна може да бъде Европа и какво ще струва това. Независимо от това, Австрия е, горещо подкрепя предложението на комисията за данъка върху финансовите операции по принципа по-добре днес вместо утре. Е, що се отнася до данъка върху добавената стойност, Австрия не смята, че той е много полезен и няма да подкрепи тази идея. Благодаря. Portas, Portugal, Благодаря. Представителя на Португалия. Е, Благодаря. В Португалия имаме една поговорка по-добре късно, отколкото никога. Широко позната поговорка. Е, това много точно приляга на въвеждането на данък върху финансовите операции. След десетилетия на отлагане е крайно време да се заемем с тази цел. Въпреки закъснението е много важно да отделим внимание на тази тема. Разгледахме предложението на комисията. То е много полезно. Например, облагат се с данък транзакции, които обхващат широк спектър от продукти. И това е основното преимущество на това предложение. Искам да кажа обаче и още нещо по-скоро в критичен дух. Първо, моделът на събиране на данъци не е всеобхватен. Остават е, определени продукти, които не са обхванати от данъчното облагане. Те се търгуват в Европа без да са европейски продукти. Тоест, съществува широко поле за избягване на данъци. По този въпрос трябва да направим нещо. И още един важен аспект. Този данък трябва да се превърне в важен инструмент за възнаграждаване на качествените продукти и за един вид наказание върху неподходящи продукти. Трябва да разработим дългосрочна стратегия против е, некоректните финансови спекулации. На това трябва да обърне по-голямо внимание комисията. Това предложение не решава споменатите проблеми. Борбата с спекулациите няма да доведе до успех, ако не, не подходим по този начин. И трето, чуват се гласове, че данъка върху финансовите операции ще доведе до укриване на данъци и до преместване на дейността. Нека да ви кажа, е, Лондонското Сити вече въведе таков, такъв данък и то е пет пъти по-висок от ставката предлагана от комисията и изобщо не стана масово оттичане на капитала от лондонското сити. Това е мнение на някои, които срещат сериозни затруднения. Но и още нещо. Един подобен данък трябва да укрепи инвестиционните възможности на европейския бюджет. Разглеждайки бюджета, оставам впечатлението, че целта е намаляване на националните вноски европейските възможности за инвестиции с цел разширяване броя на работните места не извлича никаква полза. Това е оста прехвърлено на национално ниво. И накрая нека да кажа, че написаното слово остава, но нека да помислим сериозно. Мариус Мавридес е следващия оратор. Thank you. There is no question that the EU taxation needs to be reformed. Изобщо не става съмнение, че трябва да се реформира данъчната система в Европа и да се разработи система, която е по-справедлива и по-ефективна. Действащата система не е ефикасна, не е ефективна. Ако искаме да преминем към друга система, трябва да отчетем много важни аспекти. Например, има някои малки държави в Европейския съюз, които определено се сблъскват с сериозни недостатъци в сравнение с по-големите държави. И тези по-малки държави са разработили данъчни системи, които им помагат да компенсират тези недостатъци, за да оцелеят в економиката на Европа. Ако ние наложим данък върху финансовите сделки, той може да унищожи финансовите дейности в тази държави и да имат много сериозен отрицателен ефект върху економиките им. Не, че сме против прилагането на данък върху финансовите сделки, но според мен той трябва много внимателно да се прилага, постепенно да се прилага. Всяка промяна в економиката не трябва да се прилага веднага, а според мен промените биха имали по-добър ефект, ако се прилагат постепенно. Вторият аспект е, че можем да помислим върху различни форми за данъчно облагане с цел финансиране на бюджета на Европейския съюз. Както каза и колегата от Франция, можем да разполагаме и с други видове данъци. И така, ако ще реформираме данъчната система в Европейския съюз, трябва да направим това внимателно и в дълъг период от време и да внимаваме и да не се съсредоточаваме само върху един тип данък. Също така трябва да се отчетат и проблемите на по-малките държави, и то много сериозно. Иначе тези малки държави могат да бъдат изправени пред економически крах. Благодаря. Благодаря, господин Мавритес. представител на Европейския парламент от Зелените. Благодаря. Предложението на еврокомисаря Левандовски среща моята широка подкрепа. С благодарение на него правим крачка напред. Няколко аргумента. Първо, това е предложение който отговаря на договора. В договорите, във всички европейски договори се м, изисква въвеждането на собствени средства, така че е време да преведем това в действие. Тоест, е, това е напълно в е, съответствие с договорите. Съпочертавам с договорите. Второ, не е насочен срещу правомощията на държавите членки или националните парламенти. Напротив, той стъпва точно на факта, че националните парламенти и съвета ще привеждат в действие това решение. И трето и особено важно за регулирането на финансовите пазари. Други пазари и други фирми са обект на данъчно облагане, защото смятаме, че добрата пазарна регулация води до под цивилизована политика. Време е да въведем този данък. Тук се чуват гласове, няма ли да пострада конкурентната способност. Моя отговор е, ние в момента нямаме такъв данък и въпреки това не сме кой знае колко конкурентоспособни. Напротив, мисля, че банките трябва да бъдат източник на приходи за Европейския съюз и европейските граждани. Това е въпрос на справедливост. И трето, стимули за държавите членки за въвеждане на този данък, защото по този начин държавите членки ще имат една трета повече преходи и 50% по-малко вноски, т.е. взаимно изгодна ситуация а по този начин ние защитаваме общите си интереси чрез нови импулси и стимули за растеж. Това предлага допълнителни средства. Именно това ме кара горещо да подкрепям предложението на Комисията за данъка върху финансовите операции. Like Давам думата на господин Милен Мартин, който е член на Европейската сметна палата, за да представи проект установището на Сметната палата относно собствените средства на Европейския съюз. Господин Свикъл. Благодаря, господин председател, представител на председателствата на Европейския съюз, господин Левандовски, членове на Европейския и националните парламенти. Както вече бе казано, Сметната палата участва в този дебат и би трябвало да говори по-скоро към края на дискусията, защото нашата задача е да, да дадем мнение по предложението на комисията и ние изготвихме такова становище. То ще бъде публикувано следващата седмица на всички официални езици на нашия вебсайт. А сега бих искала да ви запозная с част от мнението ни по това предложение четири основни коментара имаме по предложението. Първо, по отношение на новото предложение, базирано на ДДС за собствени ресурси. В миналото Сметната палата критикува системата за собствени ресурси за нейната сложност. Затова премахването на системата базирана на ДДС може да се разглежда като справене с тези проблеми. Второ, по новия данък върху финансовите сделки. Ние си отбелязваме, че въвеждането на този данък би могъл да доведе до повече ресурси за националните бюджети на държавите членки и да допренесе за бюджетната им консолидация. Предложението част от този данък да се използва като собствени ресурси може да, разбира се, да се приеме, ако всички държави членки приемат този данък. Ние не можем да коментираме дали е възможно да се приложи подобно решение, но собствени ресурси, базирани на брутния национален продукт и ДДС, използвани до сега, са една относително стабилна и прогнозируема данъчна основа. От друга страна, Новите предложения ще бъдат с много частна база и ще са доста колебливи. Тази колебливост може да се отрази върху нивото на ресурсите, които да бъдат събрани от този източник. Трето, за ребатите, ребатите, ребатите. Част от опасенията на, на нашата палата се разглеждат в новото предложение. Вярно е, че има простота, но все още няма достатъчно прозрачност. Липсват критерии за определене на свръхдефицита. И накрая, по отношение на разходите, Отбелязваме си, че предложението за намаляване на разходите по събиране на собствени средства е от 25 на 10%. Не е ясно дали това ниво е свързано с реалните разходи за корекции, но може да се прецени, че едно по-високо ниво може да служи като стимул, за да насърчи държавите членки в процедурата по проверки на традиционните собствени ресурси. Благодаря. Господин Петрас заместник-председател на а, парламент в Литва. Благодаря ви, колеги, госпожи и господа. Бих искал да благодаря за поканата да участваме в тази интересна дискусия и се надявам, че всички идеи, които споделим днес с вас и мнението, което изразим като представители на националните парламенти, ще бъдат чути от тези, които участват в процеса на взимане на решение. И се надяваме, че скоро ще бъде взето решение. Съгласни сме, че трябва да се спазва договора, но той трябва да се спазва не само по отношение на приходите, но и по отношение на разходите на бюджета. Това е един основен принцип и за това трябва да гарантираме правилното му прилагане. Решението относно базата на нов базата за нови собствени средства е изключително важно решение. И ние смятаме, че наистина това трябва да е наш приоритет и да се подготвим много внимателно и да направим съответните анализи на въздействието. В момента ДДС е близо до 11%, но административните разходи по отношение на събирането на този данък са прекалено високи и не отговарят на реално събраните приходи. Тази тежест трябва да бъде намалена през 2014 година и това трябва да е строго правило, а не просто едно очакване. Освен това, ДДС не е изцяло хармонизиран и по време на кризата някои държави членки увеличиха ДДС, но базата е различна в различните държави. След това искам да насърча Европейската комисия да направи предложение относно това как може да се подобри хармонизацията и очакваме от комисията да направи анализ на въздействието, за да се види как това ще се отрази на потребителите. Що се отнася до корекциите, Смятам, че това не е изключение, ми по-скоро правило. Имаме до 40 подобни корекции и може би наполовина ще се намали броят им след 2013 година, но дали можем наистина да очакваме това? Смятам, че трябва да имаме по-големи амбиции в тази насока и не можем да подкрепим подобни тенденции. И накрая искам да подчертая, че не нови данъци ще спасят Европейския съюз, а а една ефективна политическа воля. Това ни трябва днес. Госпожа Баха от Австрия. Благодаря. Колеги, госпожи и господа, предложението на Европейската комисия, според мен, може да се използва като база за преговорите – не трябва да забравяме обаче и каква е предисторията на отделните държави членки в Европейския съюз. В какъв контекст работят те? В Австрия се използват собствени средства за борба срещу кризата и подпомагане на индустрията – аз приветствам предложението да се въведе данък върху финансовите сделки. Финансовите пазари в Европа трябва да дадат своят принос, а не това да се очаква само от отделните държави. До сега ми се струва, че обикновено печалбите са частни, а пък загубите са обществени. И всички държави членки трябва да се справят с този проблем. Виждам, че все по-често политиците не, бих, не могат да приемат желаните от тях мерки или действия. Политиката все повече зависи от международните финансови пазари и поради тази причина се обръщам към вас с молба да подкрепим данъка върху финансовите сделки. Обсъдихме го много внимателно, разгледахме всички за и против и Особено е, е важно да обсъдим предложението на комисията. Гражданите на Европа очакват е, от нас, политиците, някакво решение. Решение за европейския бюджет, но също и действия, свързани с социалното благополучие и растежа в Европа. Като си помисля каква е ситуацията в редица държави членки. В много от тях е изключително висока, например, безработицата сред младеща. И ние трябва да предприемем съответните действия. И накрая по отношение на корекционните механизми. Австрия ще бъде засегната от промяна в тези механизми, но за съвсем кратък период. Ние Бихме могли да помислим за подобни механизми при еднократни суми, но само ако те се прилагат при всички, спрямо всички държави членки по един и същи начин, а в момента в предложението не е така. Благодаря господин Фернандес е, от Европейския парламент. Благодаря ви. Първо искам да ви поздравя за чудесното организиране на тази конференция с представители на националните парламенти и Европейския парламент. Ако всеки път имаме възможност да провеждаме подобна конференция преди предприемане на политически решения, то това ще доведе до по-добри резултати. Сега, по отношение на бюджета. Струва ми се, че е почти невъзможно да се анализира и да се разбере как ще функционира този бюджет, що се отнася до националните вноски, давани от всяка една държава членка. Трябва да говорим и за опростеност, и за надежност, но също и за спешни действия. Всички сме съгласни, че няма проблем да се въведе тази упростеност, която всички ние желаем и да се използва системата за компенсации, която познаваме. Сега, по собствените ресурси. Приветствам а, предложението на комисията, но използването на собствените средства означава и по-голяма солидарност. И когато имаме разграничаване между тези, които само предоставят средства и тези, които само се възползват от тези средства, то това няма да ни помогне да постигнем целите си. И системата и то, този таван, който се предлага от 1%, е, в момента се обсъжда в националния ни, за участие в националния бюджет, но това може да стане до 0,23%. И не бива да забравяме и инвестициите, тъй като доста голям процент от бюджета е насочен към инвестиции. А говорим ли за инвестиции, говорим и за растеж. Такава е логиката. Затова трябва да се засили бюджета. И това според мен е целта на собствените средства. Днес много говорих за растежа и за инвестициите и това ме прави много щастлив. Говорим също и за економическото, териториално и социално сближаване. Економическия растеж не може да се осъществява за сметка на сближаването. Говорим също за данък върху финансовите сделки – и аз искам да задам следния въпрос. Ако е невъзможно да обединим целия свят около тази идея, то тогава какво решение предвижда комисията? Благодаря, господин Марк. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че организирахте този дебат. Всички си спомняте, че бе трудно да се приеме Лисабонския договор, но след като влезе в сила, той се оказа успешен. Затова трябва да сме последователни и да прилагаме член 311 от този договор, който посочва, че Европейския съюз трябва да се финансира от собствени средства. В светлината на кризата, която бе в ущърп на националните бюджети, то това е стъпка в правилната посока. Трябва да се опростят коригиращите механизми и да се и смятам, че е правилно да се въведе данък върху финансовите сделки. Трябва да създадем ясна, прозрачна, разбираема система. Но трябва да се намери отговор на някои въпроси. По отношение на данъка върху финансовите сделки, трябва да знаем какво ще е неговото въздействие върху финансовите пазари или върху конкурентно способността на финансовите сделки. Дали ще има опасност от преместване на финансови сделки извън Европейския съюз. Кое правило ще се прилага? правилото на място на установяване или място на провеждане на сделките, какво ще е бремето за а, държавите членки има думата член на Европейския парламент от групата на зелени. Мисис Бранер. Господин Бранер, госпожа Бранер, извинявайте, не чух името си. Благодаря на всички колеги, които са дошли от столиците, за да участват в днешният важен дебат. Няколко думи за данъка върху финансовите сделки. Според нас е, това е още една е, форма на ДДС. Ако си купите кафе или кола, плащате данък. Плащате данък и върху всички сделки. Единственият е, сектор, където няма такива такси за сега и данъци, това е финансовият сектор. Не виждам защо Едни сектори се облагат, а други не. Ето това е аргументацията за въвеждането на данъка. Другият въпрос дали е, ще се отрази отрицателно върху някои държави или градове. Предложението на комисията е много интелигентно. Комисията е намерила балансиран отговор след съответните проучвания и общо взето данъкът е, е подходящ за територията на целия Европейски съюз. За сега предложението една трета от е, този данък е, да отиде в националните бюджети, две трети в европейския бюджет. Следователно се намаляват с 50% националните вноски, следователно 100% от този данък се връща към държавите членки. Е, е, нашият колега от е, Холандия попита дали има смисъл от този данък. Отговарям, че има, защото ние всъщност облагаме един цял нов сектор. И така ще постигнем консолидация на националните бюджети, без да ограничаваме възможностите за инвестиции, за растеж и работни места в Европейския съюз. И така ще накараме всички, които са в економическата система да плащат своите данъци. В проекта може би ще има някои промени. Важното е да има ползи за всички граждани в Европа. Благодаря. Благодаря. Последното изказване. Преди да дам думата на колегите в трибуната, госпожа Изабелион, заместник председател. Благодаря, както и други колеги. Като евродепутат аз бих искала да се обърна към представителите на националните парламенти и представителите на държавите членки. Смятам, че моментът, времето, в което живеем, е особено и не за първи път трябва да работим заедно, но въпреки това, това е един необичаен момент, защото когато, когато правителствата приготвят, подготвят тези трудни бюджети, то ние имаме възможност сега, като представители на парламентите, да разгледаме предложенията на комисията. И нашата работа по тези въпроси е изключително важна. Затова не е необходимо да повтаряме едни и същи, макар и справедливи неща, но трябва да имаме и ефективни, ефикасни предложения и да разгледаме предложението в един прагматичен аспект. Защото аз съм и евродепутат, но знам много добре колко трудни мерки предприема всяка една държава и всичко това трябва да се направи заедно, за, за да може бюджетната комисия в парламента да разгледа предложенията на комисията по един прагматичен, а не идеологичен начин, да се подпомогнат и националните бюджети, и европейския бюджет, и това да се възвърне като инвестиции, реинвестиции в националните бюджети. Нека а, заедно да използваме тази възможност, националните парламенти, Европарламента и комисията да работим заедно върху това а, предложение. Според мен това е един исторически момент. Благодаря. И така приключихме списък от желаящи да се изказват. Искам да ви благодаря. Наистина беше много лесно да контролирам времето, продължителността на изказванията ви. Сега ще дам отново думата на членовете на панела. Първо господин Левандовски, господин комисаря, който може би иска да коментира вашите изказвания. Благодаря. Искам специално да ви благодаря за мненията, които изказахте. И това е още едно доказателство, че има нужда от такива срещи между нас и представителите на националните парламенти. Едва ли ще мога да се изкажа по всички ваши коментари. Е, имаше готовност да се приеме предложението на комисията, имаше силна подкрепа за нашето предложение. Реших е, да взема думата, за да разсея някои съмнения и е, някои по-скептични изказвания. Ще започна с това, което каза госпожа Хансен, господин Андерсон от Швеция и господин Дико от Холандия. Това са държави, които получават обратно корекции. Те са от групата е, на четирите държави, които е, имат такова право. Е, не можем да гарантираме на балансирани на парични позиции. Трябва да потърсим съответните корекции. Ще останат някои от тях за да се съгласува техните вноски с равнището на економическото им развитие. Швеция, Холандия, Великобритания, Германия, общо взето се предвижда отстъпката за Великобритания да отпадне Имаше много въпроси, е, включително и от колегата от Польша, Нашия председател произнесе неговото име много точно. Така, във връзка с предложението за собствените ресурси сме в рамките на буквата и духа на договора отговаряме на фискалните изисквания, да няма данъчно облагане без е, е, представителство в парламента. Това е моят личен е, принцип и по тази причина внесохме съответното предложение. Но знаете, че се очаква единодушна ратификация, ако това предложение трябва да се приеме. Нашето предложение не увеличава бюджета. Нашето предложение е, е доста скромно. Някои от вас го критикуваха. Казаха, че е прекалено скромно. Само 1% от брутния вътрешен приход през 90-те години този процент беше 1,11. Вижте, това се прави в един период след договора от Лисабон, който изисква повече Европа. Прегледахме внимателно възможните източници на собствени приходи и решихме да изберем онези, които са ефективни, и специално обърнахме внимание на онази сфера, е, която не е достатъчно обложена с е, данъци, а това е финансовия сектор. Е, знаете колко беше направено от държавите в Европа, за да се спаси финансовия сектор по време на кризата. Освен това има и на някои национални подобни инициативи. Десет държави вече облагат финансовите услуги. Има и подобни предложения. Изказването на господин Владимат. Тук не става дума за това да се въведе нещо ново. Има такъв данък в 10 държави. Въпросът сега е да се хармонизират на европейско равнище, за да няма изопачаване на конкуренцията. И целта е да се намерят източници за европейския бюджет е, и след това да се намалят е, националните вноски е, в период на бюджетни затруднения. Използваме емпирични изследвания, използваме шведския модел. Аз общо взето съм съгласен с шведския модел. Той беше много успешен, но това, което беше предложено като данък върху финансовите сделки в Швеция не беше адекватно. А вече е, с това откъде се събират е, приходите за този данък? От един брокер, от друг брокер. Разбирам, е, че това е причина за позицията на Швеция по този въпрос. Избрахме принципа на место назначението мястото на регистрация и на седалище на финансовата институция събирането ще е, се прави е, чрез механизмите на националния бюджет. Една трета е, е увеличението за националния бюджет. Две трети отиват в европейския бюджет и се използват, обърнете внимание, за намаляване на националните вноски на базата на съответния ключ за БВП. И така, идват онези 50% автоматично. Тук има някои технически особености. Вие се изказвахте най-вече, имахте резерви относно въздействието. Откровено казано, все още не сме проучили ефекта, ако има 70% намаление на автоматичните компютърни сделки, е, е, които се генерират чрез компютри, така наречените къси продажби. Е, но знаете ли, няма кой знае какъв ефект от тези сделки. Много е трудно да се прецени какъв ще бъде ефекта от новия данък върху тях. Основният проблем е да не се допусне преместване е на финансовите институции на друго място. Последното проучване е много по-балансирано. Първото беше малко едностранно. Сега прегледахме внимателно ефекта върху реалната економика. Ако успеем да генерираме 81 милиарда, това ще намали, предполагам, данъците и в други области. Можем да намалим данъците върху труда, което дава възможност за генериране на повече богатство за гражданите. И от тук едва ли ще има допълнителен отрицателен ефект върху реалната економика. Направихме преценка и това всъщност е онзи данък, който има най-малко неблагоприятно въздействие върху реалната економика. Да, ще има колебания, както каза колегата от Сметната палата, но тези колебания могат да се компенсират с малки корекции в националните вноски. При собствените ресурси, както е с митническите налози, винаги използваме формулата за брутния вътрешен приход, за да намалим съответните колебания. По другия въпрос, корекциите няма да навлизам подробности. Само ще ви благодаря за конструктивните, критичните, интересните изказвания, които ще вземем предвид, за да коригираме своето предложение. Госпожа Хансен. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Благодаря за различните позиции. Много е важно на всичко това да бъде изслушано и анализирано внимателно, за да вземем предвид различните гледни точки в Европа. Съгласен съм а, с а, господин Фернандес, който каза, че е много важно а, диалогът е да продължи. Много е важно в бъдеще да има подобни срещи между нас. Много е важно да се подобри сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент госпожа Тюран на Белгия от Европейският парламент каза, че препоръча дори да се върнем в националните си парламенти и да продължим дискусията по предложението, предложено от комисията. Това е нужно да се направи. Коректно е и е ефективно. Но все пак има някои проблеми. Затова в своето изказване е, е, поисках малко повече информация от е, комисията за ефекта на въздействието. Какви ще бъдат последствията при поделянето на премето? Не можем да ограничим изказванията само до думи за солидарност. Вътре в националните парламенти ще се проведе същата дискусия и за нея е добре да разполагаме с е, същата информация, е, която имаме днес, е, за да бъде адекватен дебата. Така че молбата ми към господин комисаря е да изпрати тази информация, за да може в националните парламенти да проведем съществена дискусия. И именно по този начин ще се ангажираме с целият процес. А пък това в момента е необходимо. В Европа националните парламенти трябва да поемат своята отговорност и също така да дебатират процесите на европейско равнище. Благодаря на, на, на госпожа Йенсен за встъпителните думи. На, на, на, да, съгласни сме с принципите, които бяха изложени. <laughs> Ние с колегата сме от една и съща партия. Затова ще подчертая, че е необходимо да обсъдим много внимателно параметрите на, на разходите в новия парламент. Ще, Колегата от е, Холандия каза, че пред, е, говори от името на гражданите. Ние сме депутати и е, всички твърдим подобно нещо. Всички сме представители на гласоподавателите. Но за да може диалогът да бъде открит и прозрачен, има нужда внимателно да преценим какви ще бъдат резултатите от разходването на бюджета, каква ще бъде ползата. Да обясним след това тази полза за гражданите, да обясним какви промени ще настъпят. Наистина има нужда да акцентираме този аспект. И това, надявам се, ще стане още по-ясно днес след обед. Благодаря за интересния дебат. Благодаря. Господа, госпожа Йенсен от името на Европейския парламент. Благодаря. Мисля, че ползата от подобна дискусия е, че може да се доизяснят въпросите, по които сме съгласни и тези, по които не сме съгласни. Важно е да не объркваме тези два въпроса. За мен бе много важно съвсем ясно да посоча, че Европейският парламент не настоява за собствени средства с цел увеличаване на разходите, а с цел да имаме по-прозрачна система за приходите на Европейския съюз. Също е важно да се разбере, че ние, като членове на парламента, познаваме економическата ситуация. Познаваме трудностите, с които се сблъскват повечето държави членки и с които ще се сблъскват още доста години в резултат от економическата и финансова криза. Ето защо трябва да насочим усилията си към качеството на разходите. Многогодишната финансова рамка, която ще обсъждаме и днес след обед, не е свързана само с бюджета на Европейския съюз. Това тази рамка посочва таваните на бюджета, границите на бюджета за всяка една година до 2020. Не трябва да забравяме това, и може би е добре да се запитаме дали границите, които бихте поставили на бюджета на Европейския съюз, съответстват на границите, които бихте въвели за националните бюджети. Дали бихте направили и за вашите държави това, което, което сте готови да поискате за Европа. Комисията се ограничала, се ограничила до такива суми, че да имаме почти непроменен таван от 2013 до 2020 година. Това е едно сериозно ограничение за един бюджет, който може да се използва за нови задачи, за разширяване, за нови събития. Разбирам, че трябва да определим приоритетите си, но съм установила, че когато хората посочат действителните отрицателни приоритети, то задачата ни става много трудна. Конкретната ни задача е да постигнем компромис и мисля, че комисията се е опитала да действа ефективно и целенасочено в своето предложение. Голяма част от дискусията днес бе насочена към данъка върху финансовите сделки. Когато започнахме тази дискусия 2008-2009 година в парламента, мнозинството беше против този данък. Но ситуацията постепенно се промени и сега имаме мнозинство в, за този данък. И аз съм в една странна ситуация, защото аз съм част от младсинството срещу данъка за финансови сделки, но аз продължавам да слушам обясненията на Януш и да ги разбера. Да се опитам да ги разбера. Но определено ние се нуждаем от собствени средства. Данъка върху финансовите сделки е една възможност. Съществува и ДДС, но трябва да проведем един сериозен дебат по този въпрос защото смятам, че втория данък, ДДС, е много силен кандидат за собствени ресурси. Също така той е свързан с повече опростяване, по-добра хармонизация на базата на ДДС и по-добър контрол в бъдеще на ДДС. И така има много неща, които трябва да обсъдим по отношение на предложението за ДДС и тази дискусия на практика не е започнала. Представителя на Френския сенат посочи, че може би съществуват и други варианти. И мисля, че много добре бе, че започнахме този дебат. Възможно е да има и други варианти. Говорихме толкова много за енергетиката. Но мога да се сетя и за варианти, чрез които да улесним ситуацията за фирмите и същевременно да създадем повече собствени средства за Европейския съюз. Но трудността е, че това са въпроси, които трябва да бъдат решени от държавите членки чрез единодушие. Знаем, че дискусията не е лесна, но държавите членки трябва взаимно да се изслушат и да разчитат една на друга. В Европейския парламент ние бихме искали да улесним тази дискусия, като представяме аргументи, както направихме днес, и като подпомагаме и дискусията в националните парламенти. Мисля, че това е много ползотворно. Един последен коментар. Почерпих вдъхновение от представителите на Австрия, един от тях, който каза, че е добре да се върна тези неща в държавите членки. Но вие бихте могли да спестите разходи на националните парламенти, като заедно изпълните различни задачи. Също трябва да помислите по този въпрос в националните парламенти. Може би бихте могли да спестите разходи чрез обединяване на изпълнението на задачите в Европейския съюз. Днес има една агенция в Европейския съюз, която се занимава с сигурността на въздушния транспорт но има и а, друга агенция, която се занимава с проверките на самолетите. А в миналото имаше 27 различни агенции. Както виждате, могат да се направят економии от това. Може би и вие в националните парламенти ще намерите подобни възможности за економии. Проведохме дискусия и върху външната служба. Знам, че в моята държава външната служба на Европейския съюз доведе до дискусия относно външната служба в Дания колко трябва да се инвестира, дали трябва да се инвестира за датски посолства, след като имаме и европейски посолства на Европейския съюз. По този начин може отново да си спестим разходите. Така че не трябва да разглеждаме бюджета на Европейския съюз само като разходи, защото това може да е инструмент за спестяване на разходи на националните парламенти и бюджети. Препоръчвам ви да помислите върху това. Благодаря. Мистер Мавроянис. Господин Мавроянис от името на съвета. Е, Съвсем накратко. Аз също смятам, че дебатът беше много ангажиран, много открит. Трябва да работим заедно в дух на отвореност и, разбира се, да отчетем днешната реалност. И да работим на базата на прагматичен подход. Както каза госпожа Йенсен, днес ние обсъждахме доста данъка върху финансовите сделки и бихме могли да се опитаме да разгледаме този въпрос в дух на откритост, както казаха и мнозина от вас. И нищо не бива да изключваме. Трябва да разгледаме, разбира се, и други възможности. Бяха направени много интересни предложения днес. Мисля, че бихме могли да продължим да действаме чрез спазването на принципите за справедливост и равнопоставеност за разходите и приходите на бюджета. Смятам, че това е един добър принцип за справедливост. Ние си отбелязахме казаните неща и за сега няма да правя коментари по същество относно изказаните позиции. Има, разбира се, и опасения, които ще трябва да вземем под внимание и през следващите месеци ще трябва да продължим в национален план да обмисляме новите елементи, които бяха споменати днес и също така да... Това изисква много работа и обяснение на национал... в национален план. И има една реална, добра възможност до края на годината да намерим решение, което да съответства на договора и на очакванията на нашите граждани. Очаквам, че датското председателство ще може да постигне максимално възможното на, по това досие и ние като следващото председателство се надяваме, че няма да ни оставят и на нас много работа, но ако трябва, ние ще продължим добрата работа, извършена до сега и ще действаме максимално добронамерено и ще разчитаме на сътрудничеството на всички институции, за да постигнем резултатите, които всички ние желаем. The... Благодаря. Предвид е, напредналото време, е, все пак да попитам е, кратки въпроси, кратки коментари, дали имате. Е, към участниците в публичната дискусия. Което означава, че всичко е казано, което е много хубаво, защо така, че датското председателство ви кани на обяд след няколко минути е, в същата сграда, два етажа по-надолу е, Призовавам ви да бъдете точни за следобедното заседание в 14.30. Желая на всички приятен обяд.